Please take your seats. Ако обичате, заемете местата си. Please, can we, can we start the meeting? Можем ли да започнем заседанието? Ja, yeah. liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen... Скъпи колеги, Продължаваме с заседанието, след като първо проведохме съвместно заседание с Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. И сега преминаваме към Следващата точка специален доклад на Европейската сметна палата е, използване на бюджетната подкрепа за подобряване на мобилизирането на национални приходи в Субсахарска Африка. Господин Даниел Ламарк е представителя на Сметната палата. Благодаря ви за това, че сте тук. Миналата седмица бяхме заедно в Вашингтон. Знаем колко ангажирано работите и се надявам, че ще продължим по същия начин. Докладчикът по темата е Барт Стас. Но първо, господин Ламарк, имате думата. Госпожа Ламарк, извинете. Госпожо председател, дами и господа членове на парламентарната комисия, господин докладчик, най-напред ви благодаря за предоставената ми възможност да ви запозная с този доклад. В доклада се говори за това как се използва бюджетната подкрепа за подобряване на мобилизирането на националните приходи в Субсахарска Африка ние ограничихме одита си до тази зона. Причината, поради която извършихме този одит, са три вида – първо, за значението на бюджетната подкрепа, която е около 20% от средствата, които посвещаваме на развитието. Т.е. през последния период от 3 години 5 милиарда евро. От тези 5 милиарда 1,7 са за Субсахарска Африка. Ние избрахме да работим е, с 9 страни с слаб или среден приход. Втората причина, защото подкрепата за бюджета е специфична форма на помощ, защото се прехвърлят средства в сметка от обществения трезор, което означава, че средствата могат да се използват, ако се спазват определени условия, които ние сме поставили. Третата причина е, че въпросът за мобилизирането на националните приходи е причина, която не се открива. Е, тя е в е, дневния ред от години, но на конференцията в Адисабаба през юли 2015 година се постави ударението върху разсъждението върху финансирането на развитието. Причините са различни. Е, първо, е, това е основен ресурс за захранване на бюджета, но второ, защото се мисли върху това как се използват националните ресурси, които са обект е, на много големи желания и второ, защото трябва да се прецени как се постигат приходи. Темата е актуална. Това е главна насока в стратегията за финансиране на развитието. В доклада доклада има три основни послания. Първото е свързано с преценката от страна на комисията за положението в страните партньори. Е, комисията преразгледа и инструментариума за бюджетна подкрепа, които се прилагат от 2013 година. По този начин се подобряват на изискванията. Е, е, преразглеждането е скорошно, но ние можем да преценим доколко преразглеждането е приложено. Видяхме и сме видели, госпожо председател, че Световната банка и ви благодаря за това, че ме приобщихте към Световната банка по тази активна мисия. Та, тя каза, че в областта на развитието на Европейската комисия знае, Основен етап е диагностициране и идентифициране на потребностите на въпросните страни, за да могат да се изградят планове за развитие, които съответстват на техните потребности. Ние сме установили, че е, преценката направена от комисията не покрива всички аспекти, не покрива важни основни аспекти. Е, всъщност, е, основно се използва процента спрямо брутния вътрешен продукт, но това не отразява реалния потенциал. Трябва да се зададем въпроса как се разпределят бюджетните и небюджетните приходи какво е качеството на набирането на бюджетни приходи, т.е. възниква въпроса за административния капацитет на тези страни. Трябва да се зададем въпроса и приходите, които идват от естествените ресурси на страните и да се прецени отражението на данъчното освобождаване. Има и друг показател, който е по-тънък, бих казала, а именно възможността на дадена страна да използва своя данъчен потенциал. Тоест, каква е разликата между този данъчен потенциал и реално набраните приходи? установяваме, че в преценката, направена от комисията, не включва всички тези информации, които са важни, т.е. има марш за напредък. Вторието ни послание е свързано с бюджетната подкрепа като такава и неговите съставки, защото бюджетната подкрепа не се отпуска безусловно. Е, тя включва три съставки. Първо, ефективността на условията, е, които предпоставят отпускането на тези средства средства, второ, политическия диалог и трето, засилване на капацитета. Първо, е, условията, разписани по договора за бюджетна подкрепа, по силата на които комисията разчленява своите помощи и отпуска траншове съобразно изпълнението на тези условия, това е инструмент за ефективност на бюджетна подкрепа, Комисията е определила условия, но тези условия е, не са определени за всички случаи и не винаги точно там, където трябва. Ние преценяваме, е, че те се използват е, в 5 от 15-те договора и в договорите за укрепване на държавата, които се отнасят за най-крехките страни. А ние трябва да се зададем въпроса за договорите за правилно управление за развитие установихме, че понякога тези условия са спазени или е, са непостижими. Като, например, в Нигер, е, там се предполага преразглеждане е, на минния кодекс на економическия валутния съюз на Западна Африка, това условие предполага години преди да бъде спазено. Втората съставка е условието за политически диалог с, с страните партньори. Това е нещо много важно. Това предполага мобилизиране на съответните делегации. Искам да кажа, че в работата ни имахме чудесно сътрудничество с външната служба на Европейския съюз. Е, политическия диалог е много важен, за да се направи предварителна диагностика и да се прецени е, кои точки трябва да бъдат бъдат проследени или засилени, да има график за реформи, стратегия за дейности, така че в тези области установихме определени слабости. Е, смятаме, че тук може да се постигне напредък е, с инструментариума, с който разполага вече външната служба на Европейския съюз. Е, третата съставка – засилване на административния капацитет. Ние не можем да мобилизираме вътрешни средства, без да се зададем въпроса за данъчната администрация, информационните системи, е, какъв е, контрол извършват висшите служби. Всичко това е изключително важно, за да се засили възможността на дадена страна да мобилизира данъчния си потенциал и другите средства, с които разполага. Само в един от 15-те договора установихме анализ е, и специфично прицелване, ако мога така да се изразя, за засилване на административния капацитет. Това е само 0,2% от общата стойност на договорите. Така че е, тук е, трябва да се предвиди засилване на капацитета на въпросните страни. Третото ни послание е свързано с ефективността на подобен вид помощи. Ние знаем, че специално в тази област трудно се преценява, трудно се оценява ефективността, Трудно се установява пряката връзка между бюджетната подкрепа и напредъка, който може да се установи във връзка с мобилизирането на естествените ресурси. Трябва да се има предвид, че този аспект на мобилизирането на естествените ресурси е само една част от бюджетната подкрепа но все пак според нас е полезно в тази област комисията да използва показатели или подходящи данни, за да се прецени доколко бюджетната подкрепа е допринесла за мобилизиране на националните приходи. Знаем, че това много трудно може да се прецени, но поне трябва да се зададе въпроса и да се потърсят средства за набиране на отговор. Така че необходимостта от създаване на инструментариум за набиране на данни. Според нас това е много важно. Да, възоснова на тези наблюдения ние успяхме да формулираме, както по принцип се прави, определени препоръки. Тези препоръки са пряко свързани с направените от нас констатации. Всички препоръки са вписани в правомощите на комисията и на външната служба, т.е. те са постижими. Е, комисията ги прие напълно Искам да подчертая, че в доклада се подчертават слабости и къде трябва да се постигне напресък в процес, който комисията е е, е, е, е предприела, но всичко трябва да се изясни, защото други примери за международно сътрудничество е, предлагат идеи за подобна мобилизация. Има примери в чужбина, в нашия доклад е, са подчертани точките, където е необходим напредък, където напредък е постижим при условие на нормална дейност. Е, по този начин е, ще се увеличи чувствително ефективността в тази област. В заключение, ние всички знаем, че въпрос за националните ресурси е чувствителен, политически, дори световен въпрос, защото е, тук е, възниква въпроса и за участието на предприятията, за експлоатацията на националните ресурси, в нашите страни на стари демокрации е известно, че данъка и съгласието да се плати данък е основополагащ елемент е, за данъчната демокрация. Безоснова на това са се изградили нашите държави. Но това е въпрос на административен капацитет, как се обучават хората, как се обучават служителите. Възможността за проверка е в сърцевината на е, данъчното управление и на на демокрацията в глобализирания свят. Ние знаем, че нищо не се ограничава до национални граници, всичко се влияе от е, други международни предпоставки. В заключение искам да благодаря на комисията, на Европейската служба за външна дейност за тяхното сътрудничество. Работихме при чудесно разбирателство. Благодаря и на господин Стас, докладчик във вашата комисия, на него лично и на неговите сътрудници. Ние сме в един и същи дух с него по заключенията, както и с резюмето, което беше публикувано в деня, в който беше обнародван и доклада. Аз съм на ваше разположение за да отговоря на въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за действително много е, интересната информация и за интересния доклад. Е, давам думата на Барт Стас, нашия докладчик. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на колегата за нейния принос към е, сътрудничеството тя е, внесе жизненост в процеса на работата. Искам да благодаря и на госпожа Ламарк, представител на Европейската сметна палата, и на целия екип, който работи е, по тази тема. Както можете да прочетете в работния ми документ, аз е, изцяло подкрепям препоръките, които целят да подобрят настоящата система. Мисля, че темата на този специфичен доклад е изключително важна. Госпожа Ламарк чудесно обясни това. Тя ни обясни защо е, бюджетните приходи и всичко свързано с тях са много важни за определена демокрация. Аз мога само да подкрепя казаното от нея. Е, колкото е, до данъчните и извън данъчните приходи е, за определена държава са много важни, защото това е условие за устойчивото развитие на всички тези страни, които са разположени на юг от пустинята Сахара. Т.е. трябва да се мобилизират националните е, ресурси. Това е един от петте основни предизвикателства, е, които са разписани е, в стратегията от 2012 година за бюджетна подкрепа за подобряване на мобилизирането на националните приходи. Сега, искам да се спра първо на преценката на риска проверка на политиката, особено на бюджетната политика и управлението на ресурсите, действия при е, е, случаи на измами, мобилизиране на националните приходи, за да се изпълнят условията, свързани с плащанията. Това е въпрос на правилно управление. Договорите, свързани с развитието, трябва да бъдат засилени. Трета препоръка – е, как се използва бюджетната подкрепа. Тук процедурата може да се подобри. Трябва да бдим за това информацията да е точна по цифрите, по видовете договори, по стойността на договорите с конкретна цел и които са обект на мобилизиране на национални приходи. Знам, че условията, при които работите са сложни. Никой не може да забрави това, то е очевидно. Това е свързано както с историята, така и с политическата ситуация в страните, където се развиват проектите, които са обект на, настоящия доклад. Знаем, че понякога обстоятелствата са такива, че работата с обществените власти не е проста. Но това, което можем да очакваме от Европейската комисия е да разработи стратегия. Стратегия за по-солиден диалог – Колкото до политическите въпроси, които са изброени в списъка на приоритетите, смятаме, че те ще създадат условия за е, изработване на е, качествени договори. Европейската сметна палата може да допринесе за засилването на диалога, в е, бъдещите договори трябва да има стабилна рамка, в която да впишем нашите очаквания. По този начин оценката ще стане по-лесна в последствие. Е, петото условие – да се използва капацитета за развитие. Ясно е, че понякога в страните партньори е, искаме подкрепата да бъде по-категорична и потенциала да се използва напълно – според мен тук целта трябва да бъде връзка между бюджетната подкрепа и постигнатия напредък на място – особено във връзка с мобилизирането на приходите от наша страна. Тук има специфичен доклад от, бюджетната, от Европейската сметна палата. Е, ставаше въпрос за бюджетната подкрепа. Доклада беше критичен. Той беше разработен от господин Пинкстон. Е, той е работил по тези проблеми известно време, докато сътрудничеше с нас. Мисля, че другите препоръки от Европейската сметна палата в същия документ са на същата дължина на вълната, е, като препоръките, които е, четем тук. Е, тоест, как да се направят ясни заключения от дейностите по бюджетна подкрепа? за да може в край на краищата да се постигне напредък и същинско мобилизиране на национални приходи. Това ме радва. Много ме радва, че госпожа Ламарк в своето изказване подчерта, че Европейската комисия и външната служба са реагирали положително, е, когато са чели тези препоръки. Това показва колко е необходим дита. Моля извинение от Европейската комисия. В Вчера е, съм получил мейл, който е минал, е, който съм, който съм изтървал. Става въпрос за разсъждение по препоръките на комисията. За съжаление не съм е, се бил включил в интернет и днес не мога да отговоря на вашето искане, но ще намерим разрешение на въпроса. Сега искам да отговаря на конкретните въпроси от Европейската комисия. Прочетох много интересно изречение в е, доклада на Сметната палата. Е, трябва да се подкрепя мобилизирането на националните приходи в Субсахарна Африка с ниски и е, средни приходи. Това е доста категорично изречение. Доста е, смело изречение бих казал. Е, та, първи ми въпрос към Европейската комисия е как за в бъдеще при бюджетна подкрепа комисия ще засили способностите си за оценка. Е, втори въпрос към комисията. Всички знаем, че в по-неразвитите страни мобилизирането на национални приходи е много важно, защото така се борим срещу бедността и се подобрява цялостното управление на страната. В своето изказване госпожа Ламарк каза, че е, тези приходи не са само данъчни приходи, но понякога е, те обягват на преценката на Европейската комисия. Та това е и въпроса ми към Европейската комисия. Защо приходите, които не са данъчни приходи, не са включени във вашата преценка? Възнамерява ли Европейската комисия е, да ги включи при следващите си оценки? Трети въпрос. Ние знаем, че има все по-договори за свободна търговия, подписани с подобни страни. А ние знаем, че е, при такива договори много често се намаляват митата. Това води до е, намаление на националните приходи за съответната държава. Следващ въпрос към Европейската комисия. Европейската комисия взела ли е предвид отражението на договорите за свободна търговия, когато е правила изчисленията? И ако да, какво са, какъв е резултата от тези изчисления? Ако обаче не ги е взела предвид, възнамерява ли да го прави за в бъдеще? Кога ще ни запознае с резултата от анализа си и ще ги включи ли в бъдещи доклади? Е, е, следващ въпрос. Озеленяването на политиката е важно. Е, ние знаем споразумението, наречено КОП-21 по измененията в климата от Париж – по силата на това споразумение са ни наложени задължения. Такива задължения са наложени и на страните, за които в момента говорим. Въпросът ми е как след 2020 година бюджетната подкрепа ще се използва за мобилизиране на национални проходи, приходи с оглед на спазване на задълженията поети по борбата срещу промените в климата. Как да се засилят тези аспекти, как да се постигнат конкретни резултати при промените в климата. Това е последният ми коментар, госпожо председател. Естествено, с удоволствие ще чуя изказванията на колегите и отговора на Европейската комисия. Thank you, Mr. but it's no longer the Madam Chairman. Да, усетихте е, промяната в ръководството и съответно и в е, пола, е, отразихте го в обращението. Тъй като имаше и въпроси във връзка с комисията, може би е хубаво да чуем първо комисията. Госпожа Виле е тук. Може би ще отговорите на господин Стас. Е е. Благодаря. Благодаря. Аз действително съм завеждаща на службата, която отговаря за бюджетната подкрепа за подобряване на мобилизиране на национални приходи в ДЕВКО. Първо бих искала да благодаря на Сметната палата, която извърши този аудит. Той е насочен е, върху изключително важна тема и е, дискусията е, е, стана много по-обхватна след като беше прият дневния ред АДИС. Това е тема от АДИС от 2015 година. Темата е скорошна и това е тема, която в все по-голяма степен присъства в нашия размисъл върху политиката за развитие като цяло и конкретно е, когато наблюдаваме как се управляват публични средства и как се мобилизират национални приходи. В е, тази рамка ние смятаме, че този доклад на Сметната палата, е, при който сътрудничеството между екипите беше чудесно, Та, този доклад ни дава възможност да постигнем напредък по тази толкова важна тема, за да се е, гарантира устойчивото развитие на е, страните в Субсахарска Африка в частност. Действително, по време на дискусиите имаше така е, известен проблем с времето, когато се извърши е, аудита. Той започна твърде рано, преди Европейската комисия да разработи своя Staff Working е, Document – тук също се цитира заглавието на английски. Още не сме намерили правилно заглавие на документа на френски. Той е прият през 2015 и 2016 година. Там отразяваме какво искаме да направим, за да включим дневния ред на АДИС в работата ни с страните, които в момента се развиват действително аудита на Сметната палата започна малко рано и нямахме време за да преценим е, доколко се прилага тази политика. На второ място извадката от страните е ограничена. Значителна част е, от страните, е, които са обект на одит, са крехки страни или са при сериозна криза, ебола в Сиера Леоне или политическа криза в Централно-Африканската република. Така че структуриран и редовен диалог се провежда много сложно, но е, Сметната палата е, посочи трудностите за работа при такава среда, но е, комисията продължи да работи с тези страни. Ние ги подкрепяме, за да могат да се справят предвид изключително сложната обстановка. Става въпрос за оцеляване на институции. Другия аспект, на който искам да наблегна, е, е размера на сумите, които са посочени. Госпожа Ламарка ги напомни в стъпителните си думи. Първо, е, е, не цялата бюджетна подкрепа трябва да служи за мобилизиране на национални приходи по-скоро цели да се прилага публична политика, по която сме се разбрали с въпросните държави. Или е, обща политика за развитие, или е, подкрепа на определени отрасли, по които имаме споразумение. При публичната подкрепа има две форми. Доклад за правилно управление, два от тях са обект на одит както и е, специални договори за страни в крехко е, състояние, така наречените state building контракт, т.е. Е, е, договори за засилване на държавата. Винаги прилагаме е, глобална стратегия за развитие, разработена от страните партньори и по тях водим диалог с страните. Тук също и мобилизирането на национални приходи е част от темата, която обсъждаме с тези страни все по-често и по-често. И искам да кажа, че доклада на Сметната палата ни помогна да подкрепим диалога с тези страни. Е, както напомня госпожа Ламарк, е, тези теми са изключително чувствителни. Много е трудно да се срещнем с министър на финансите и да го помолим да засили е, данъчния натиск или да направи ревизия на данъчната верига. Темата е политическа, не можем да импровизираме диалог и трябва да се въоръжим с инструментариум за целта. Сега, е, когато говорим за цифри, не можем да кажем, че 5 милиарда са разходени неправилно, е, както е, или 1,7 за страните на Юг от Африка. Това е посочено в комуникето за печата. Това не прави услуга на никой. Там се посочва, че 1,7 милиарда са разходени неправилно. Имахме диалоги с съвета. Заключенията на съвета бяха приети. Там е повторено в някаква степен всичко, което беше казано до тук. Тоест, съвета има предвид това, което изтъкват комисията и външната служба като довод във връзка с периода, когато се провежда одита. И мисля, че е добре да се признае и Сметната палата го признава. Работата тече, работата в момента се върши, е, тя е, се подобрява. Вие повдигате изключително важни въпроси за нас. Ние работим в международен контекст. Цялата международна общност се мобилизира по тези теми трябва да се координираме помежду си. С ОИСР работим по статистиките. Много трудно се набира достоверни статистики по тези въпроси. Работим много с Международния валутен фонд чрез два инструмента. Инструментът ТАДАТ, който е нов инструмент за диагностициране на данъчната администрация и също с ПФА, по управлението на публичните финанси. Там има показатели за мобилизиране на вътрешни средства, но табак има за цел да се диагностицира данъчната администрация в страните, където се извършва такава диагноза. Работим с Международния валутен фонд и по доверителен фонд на доверителен фонд там се разработва специален инструмент за стратегия за мобилизиране на национални приходи. Той ще се прилага в нарастващ брой страни. Ние ги подкрепяме и чрез нашите делегации ги е, наблюдаваме, наблюдаваме работата, която се извършва в конкретни страни. Работим по тези въпроси и със Световната банка. Не искам да говоря прекалено дълго. Има платформи, има международна платформа по таксите, която се събира редовно през месец май в Лондон. Ние активно участваме. Там се събират основните международни партньори, международни е, институции, но също така двустранни срещи, англичани, французи, японци, е, канадци. Е, международната общност се мобилизира. Сигнала трябва да бъде насърчителен. Ние сме активни и работим в е, същата посока, в която работят и различните платформи. Ако трябва да отговоря по-точно на вашите въпроси, ще се опитам да отговоря на въпросите, за да може в последствие дискусията да стане по-подробна. Сега по възможностите за преценка. Има две неща. Първо, общата преценка на бюджетната подкрепа. Тя е обект на методология, която е прията от ОИСР. Това е обща методология, тя е солидна и ние я използваме е, за преценка на колективната бюджетна подкрепа защото е, комисията не е единствената, която извършва такава бюджетна подкрепа. Ние сме в ситуация на тежка криза, така че е, трябва да се докаже положителното въздействие на тази бюджетна подкрепа. Има доклад с всички заключения от тази преценка, от тази оценка и ви приканвам да се запознаете с доклада в съответния сайт. Конкретно, е, преценката по мобилизирането на националните приходи. Тази работа трябва е, да се конструира, да се разработи. В е, момента ние работим по въпроса с колегите, които са натоварени с оценката. Както казах, трудно се набират статистически данни трудно се установява пряка връзка между бюджетна подкрепа и подкрепа за политически диалог, защото тези въпроси в крайна сметка са въпрос на национален суверенитет. Колкото до аспектите от споразуменията за свободна търговия, няма да навлизам в подробности. Оценката на размера на сумите също трудно се преценява. Председателя. Извинете, имаме много важна точка след това, е, така че ако обичате да отговорите на въпросите, които бяха зададени. Да, добре в заключение по споразуменията за свободна търговия. Има е, техническа помощ за подпомагане на подобрението е, на данъчния преход, е, по мобилизирането на приходите върху парижките споразумения. С удоволствие ще е, продължа е, разговора с вас по доклада и по размера на субите по искане на държавите членки, по искане на парламента и на Европейската сметна палата. Ние сме разработили подробни доклади за цялата бюджетна подкрепа, която ние осъществяваме. Доклада е изпратен на съда, на парламента. Когато се видим, с удоволствие ще ви дам копие. Там има цифри страна по страна по всички е, договори и е, за това какво сме постигнали чрез тази бюджетна подкрепа. Благодаря, господин председател. Председателя, извинявайте, че ви пришпорих накрая, но имаме много важни въпроси. Двама депутати искат да говорят. Госпожа Яла Сандър. Е, Благодаря, господин председател. Ще говоря от името на госпожа Хофман тя се тревожи за един компромис и затова ще ме помоли да изложи нейните аргументи. Благодаря за информацията. Ние сме съгласни с заключенията на нашия докладчик. Те звучат много разумно, конкретно, специфично и са в съответствие с препоръките на Сметната палата. Изключително важно е тези инструменти да работят, да се диагностицира съвсем правилно положението и да можем и да установим къде нещата вървят оптимално, така да се каже, или добре и къде трябва да се подобрят нещата. Тъй като мобилизирането на е, националните приходи е нещо много важно, още повече, че става дума и за помощи от бюджета. Хубаво е помощта да а, не бъде, а, така да се каже, ограничавана и поставена под въпрос поради корупция, злоупотреба. А, в това отношение финансовото управление е изключително важно. Политиката, която предлага докладчика, запазване на а, и поддържане на диалога, сътрудничество с фокусни точки също а, ни харесва. Ще посоча, че е подходящо при преговорите да обръщаме внимание на контрол на наблюдението и на риска и на а, приходите във връзка с а, споразуменията за свободна търговия, които се сключват с тези страни. И още един въпрос. въпрос, който е засегнат и от Сметната палата. Има формулирано искане от страна на Сметната палата съвсем е, е, ясно очертаване на данъчната структура в съответните страни е, във връзка и с е, е, политиката по отношение на бюджета. Е, мобилизиране е, на е, националните приходи чрез е, е бюджетна подкрепа, това естествено изисква е, и е, един е, строг процес на наблюдение, но и очертаване на данъчната структура, както и на данъчните постъпления. А, е, говори се за 20%, например, но мисля, че тук е, най-общо трябва да си даваме сметка, че е, когато става дума и за данъчни постъпления, е, и за бюджетна подкрепа, нещата навлизат в крайна сметка в дълбочина по отношение на данъчната политика и финансовата политика на тези страни. Така че е, е, страните е, трябва естествено да могат да демонстрират една добра данъчна и финансова полити... дисциплина. И във Вашингтон преди е, известно време установихме, е, а и тук знаем, че е, има така, възможности да се позатегне малко режима и по отношение на работодателите и на а, гражданите а, във връзка с а, изплащане на данъчните задължения. Но а, когато става дума за страните, а, обхванати от този инструмент за мобилизиране на национални приходи, естествено това е още по-важен момент, тъй като става дума за бюджетна подкрепа. Фирмите е, трябва естествено да е, е, бъдат ангажирани. И госпожа е следващия оратор. Микрофон за оратора. Микрофон, моля. А, съжалявам. Аз не съм привърженик на бюджетната помощ, тъй като ми се струва, че поне откакто съм тук и мога да проследя на тази тематика, средствата, които се отпускат, не постигат целите. А сега конкретно по отношение на Субсахара, ние знаем, че там ситуацията е особено сложна и поради епидемиите и тежките заболявания, но Чудесно е, добре, Сметната палата извършва проверката, комисията казва, да, добре, чудесно сте направили проверката и одита, съгласни сме, след това и комисията одобрява и нашия докладчик казва да, добре и препоръките на Светната палата са уместни, но всъщност как можем да отчетем подобрения, като че ли до този момент не ги виждам бюджетната подкрепа работи ли или не работи? И ако бюджетната подкрепа не работи, тогава трябва да я преработим изцяло, така да се каже. Ако не, е, просто трябва да я прекратим. От е, доста години вече съм критик на тази система и а, след като вие казвате, че в крайна сметка не могат да се получат данни за данъчни постъпления или за а, точното освояване и изразходване на средствата в тези страни, тогава се питам а, защо продължаваме по този начин а, и даваме препоръки, искаме подобрения, а на практика не се получава а, разлика. Да, естествено, че ние трябва да продължим с помощта за развитие, но тази помощ за развитие трябва да бъде помощ, която всъщност да се използва от страните, за да си помогнат сами. И именно на там трябва да насочим интенсивните си усилия. Помощ за самопомощ. А не е, да си играем на доклади, препоръки, хана сам, хана там. Да. Всичко това, което е написано, естествено, сигурно е надежно и е, адекватно, но е, от години вече е, се критикува тази система и е, заради множеството и слабости, като че ли нищо е, съществено не се променя. Конкретните ми въпроси. Защо е, комисията всъщност. Е, е направила само една обща оценка за освобождаване е, от данък и защо е, не е направила анализ на потребностите, материални и нематериални, и защо се изплащат въпреки всичко средства, след като е, отдавна вече са изпълнени съответните условия, още при сключването на договора или на споразумението. И какво още чакаме? Защо трябва да чакаме за една стратегия а, от страна на комисията, която да а, очертава съвсем а, точно политическия диалог? Ние знаем какви са проблемите по отношение на развиващите се страни, независимо от това дали става дума за м, периодичен, редовен или извънреден доклад. Ние очертаваме проблемите, а, пожелаваме си а, някакви стъпки по пътя напред към едно подобряване но вече от 20-30 години правим все едно и също и говорим все едно и също. Господин е, Целер е, поиска също е, думата, така че много се надявам ще бъдете кратък. Да, благодаря, господин председател. Тук що Клаудия Шмидт чухме какво каза. Виждали сме какви са, така да се каже, финансовите нрави и обичаи в тези страни. Посещавали сме ги и е крайно време да направим нещо, така че тези държави да въведат една функционираща данъчна система, но до този момент това се оказва само едно добро пожелание. Има страни с ниски или средни доходи, Оказва се, че от около 80% понякога, до 80% от економиката е в сивата зона и не се плащат данъци. И ако изобщо има някакви приходи, то е просто защото тези страни разполагат с подземни изкопаеми и с, са богати на такива ресурси и ги успяват да ги продават. Но а, ние тук в нашия по-добър свят, в кавички, всъщност не им помагаме много, тъй като а, само задълбочаваме понякога кризата. А, струва ми се, че чрез бюджетната подкрепа всъщност най-директно предоставяме финансова помощ на тези страни, но за съжаление в повечето от тези страни, ако не и всички, е, държавният дълг е много висок е, и е, така, възможностите за инвестиране или за финансиране по линия на а, публичните а, финанси са ограничени. времено, когато а, имаме, а, така да се каже, криза по отношение на тероризма или природни бедствия или епидемии от типа на а, Ебола в Шри-Ланка, се оказва, че всички средства са а, вече изразходвани а, е, именно за да се е, овладява е, критичната обстановка и ситуация. Е, да, добре, когато се договарят и сключват споразуменията, естествено трябва да се задават и въпроси за това как точно ще се изразходват средствата, къде до сега са били изразходвани. Много често установяваме, че в крайна сметка те са в личните сметки на бивши управляващи дали трябва да се разделим изцяло с този инструмент? Това е въпросът, който зададе колежката. Страхувам се, че отговорът ми е не, защото нещата ще се влушат още повече в страните от Субсахара, да кажем, за които говорим в момента. Сенегал, Руанда и други все пак като че ли малко са понапредли, изграждат някакъв капацитет в сравнение с останалите. Но този капацитет от гледна точка на бюджета все още не е достатъчен, за да се изгради една действително функционираща данъчна и финансова система. Не вярвам, че това е възможно. Благодаря. Е, имахме въпроси към комисията, към които ще се върнем, освен ако госп... след което госпожа Ламарк ще обобщи и накрая докладчика. Много моля, опитайте се в две минути да отговорите на поставените въпроси. Благодаря. Е, благодаря, господин председател. Благодаря за изказванията. Благодаря и за въпросите. Мисля, че ще бъде малко трудно да отговоря на всички въпроси. По ефективността на бюджетната подкрепа отново искам да напомня определен брой доклади за преценка. Е, сега, е, твърди се, че фондовете потъват в е, бюджетите на държавите. Това беше думата, която беше използвана. Искам да внеса известен нюанс. Ние поемаме ангажимент по Международен дневен ред за ефективност на развитието. Този дневен ред беше потвърден в Найроби през ноември налага ангажимент на всички институции, които оказват помощ на развитието, да използват системи, е, които са свързани с националната политика. Защото политика за помощ е ефективна, когато съпровожда национална политика, която сама по себе си е преценена като достойна за доверие. Е, нейното прилагане се гарантира от международната общност и от онези, които отпускат средства. Е, когато правим преценка на бюджетна подкрепа по абсолютно точни критерии, първо, за да се отпусне подкрепата и второ, за да се осъществи тя, ние строго се придържаме към тези критерии. Мисля, че е добре да се посочи, че процента грешка е от около 0 от Европейска сметна палата по използването на бюджетната подкрепата. Критериите се прилагат строго и системно, гарантирам ви това. От тази гледна точка нашата ефективност е свързана с ефективността първо, защото ние сме свързани с национална политика. Когато подкрепяме отраслова политика, ние е, подкрепяме конкретна политика в този отрасъл, примерно здравеопазване, образование. Отпускат се средства за национален бюджет, по който също имаме критерии за отпускане на средствата, критерии прозрачност. И освен това, провеждаме е, диалог в отделните отрасли, качеството на политиката, която се провежда и доколко се прилага на национално ниво. Вярно е, че маржа за финансиране, маржа за бюджетни маневри е ограничен, особено когато има криза, но когато поемем риска да се намесим, е, трябва по-скоро да преценим риска от ненамеса. Е, това също би могла да бъде тема на много важен дебат. Това е. Не искам да говоря много по-дълго. Имаме стратегия за развитие на политическия диалог политически диалог е, е, се води на юг от Африка по споразумението от Котоно и член 8. Това е политически диалог и темите свързани с развитието, особено тези, е, които са свързани с бюджетна подкрепа, са обект на политически диалог по член 8 Имаме и полиси диалог, диалог по политиката, който се води на всички административни нива, от тесните специалисти до нашите делегации и ръководители на делегации. Имам предвид и госпожа комисаря, върховен представител, за да може темите да бъдат отнесени на най-високо ниво. В заключение, ако не възразявате, господин председател, искам да ви поканя другата седмица на Европейските дни за развитието. Организираме с Оксфам и, и Валутния фонд е, семинар върху мобилизирането на е, националните приходи. Е, госпожа Лагар ще присъства, комисар е, Вестагер, освен това Ервесе Ласие, е, който работи в Международния валутен фонд и е отговорен за Африка. И директорката на Оксфам от Нидерландия ще присъства, така че високо представени гости следващата седмица от все сърце викания на Европейските дни за развитието. Okay, thank you. Uh... Благодаря. Госпожа Ламарк. No. Благодаря, господин председател. В тази област, както и в много други области, свързани с развитието, основните въпроси са волята и отговорността. Не защото приходите в тези страни са слаби, въпросът за мобилизирането на ресурсите не трябва да възниква. Това са богати страни с бедни жители жители е, на страни, където има урани, злато, диаменти, така че използването на природните им е, богатства трябва да бъдат положени на ясни правила. Знаете, че има инициатива за прозрачност на е, индустрията, която извлича природни богатства – т.е. трябва да се подобри използването на тези природни богатства. Напомням инициативата на ОИСР и на ПНУД за е, данъчен инспектор без граници. Е, той е разработил 8 пилотни проекта за неплащането от данъци от мултинационалните компании. Те вече са събрали 260 милиона долара, от които 100 милиона за посочения район. Така че подкрепата за бюджета е въпрос на отговорност. Отговорност на Европейската комисия, за да може средствата, с които тя разполага за политически диалог, оценка, идентификация и така нататък да се използват пълномерно. Това е и отговорност, защото е, трябва да има гъвкавост при отпускането на средствата. Има условия, тези условия трябва да се спазват, но и те самите трябва да приложат инструменти за развитие. Така че това е отговорност на международната общност. Та, както по отношение на данъчното облагане на физическите лица или на дружествата или на многонационалните компании има какво да се направи. Резултатите вече се наблюдават, но при условие, че ние сме решили да направим нещо съобразно средствата, с които разполагаме. Така че не можем да кажем, че бюджетната подкрепа е пари на вятъра. В никакъв случай Европейската комисия току-що напомни условията, при които се оказва такава подкрепа, но в нашите доклади ние наблягаме на необходимостта изцяло да се използват инструментите и съставките на тази бюджетна подкрепа, за да може действително да се упражни отговорност с съответния резултат от нея. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо Ремарк. И накрая докладчика. Е, той джентълменски се отказва от минутите. Сега връщам председателска лиския пост и функция на госпожа Гресле за последната част от е, днешното ни заседание, тази сутрешното ни заседание. Благодаря не като да вземам последната дума. Е, благодаря за е, присъствието на господин Котони за участие в една дневна точка, точка от дневния ред, за която се готвим отдавна за Ейфа и Сефи, е, Есиф. Радвам се, че дойдохте и с радост ви давам думата. Отдавна ви очакваме, госпожо Гресле, уважаеми ми членове на комисията, уважаеми представители на комисията. Благодаря, че споделяте времето си с нас, за да обърнем малко внимание по отношение на нашата дейност за изпълнение на европейските политики и какво според нас са големите предизвикателства бих искал на първо място да посоча посоча някои цифри под формата на презентация. Това, което правим сега, говорим за иновативни млади фирми, малки и средни фирми, разрастващи се такива, които са изправени пред международната рецесия. Европейския фонд за инвестиционен фонд, не говоря за банката, която е а, наш участник с 60%, но ние не сме банка, ние управляваме чужди пари, така да се каже. В този случай около 30,5 милиарда евро от евро, ЕИБ и от над 9 милиарда евро от комисията, между които е, цитираните програми и управляваме средства на държавите членки от обществени или структурни фондове. И така ние управляваме, така да се каже, политически ориентирани средства и имаме около около 100 задачи. Как може едно малко, една малка фирма като EIF да управлява тези пари? чрез така наречения непряк бизнес модел. Ние не финансираме директно фирми в Европа, но а чрез банки, а, лизингови компании, инвестиционни фондове, НПО и фина, институции за микрофинансиране. Тоест, идеята е ние да изпълним ролята на катализатор, така че да се постигне и изпълни желаната политика. Тъй като съм изправен пред комисията за бюджетен контрол, ще се спра на някои моменти относно доклад 19 и констатациите на Сметната палата относно така наречената програма Джереми. Много е важно, държа да го подчертая, одита да се извършва навременно. Ако искаме да констатираме недобро изпълнение, пробойни в системата и едновременно с това е много и е важно да дадем ясни политически препоръки. И все пак от решаващо значение е, е на временността, така че ще се върна отново към е, въпроса за тази програма и, за инвести... и доклада. Това е доклад, който прави констатации за 2014 година, е публикуван 16 година. Каква е истината? Има 11 програми, от които ние управляваме 1 е, милиард и 200 милиона евро. Има 240 частни инвеститори, е, които до този момент в немалко част ни бяха неизвестно. Ние сме мобилизирали 64 форми на финансиране. Отново ние помогнахме на парите и постигнахме 98% освояване на средствата. И това, което не е отразено тук, предвид високата раздробеност на европейските пазари, особено когато говорим за рисков капитал, ние допринесохме за създаването на финансови екосистеми, което е много важно за нас. Госпожа Гресле настоя за конкретни доказателства относно отчетността, механизмите за контрол, докладването и съответствието с нашите програми. Този цикъл тук просто показва представянето, изпълнението на плана Джереми, на изпълнението на Джереми така че ние не тръгваме от нула за всяка програма и процес. Работим в движение. Например, е, изпълнението на структурните фондове 2006-2008 година основно обучавахме управляващите органи как да използват тези инструменти. Това отне няколко години. Предлагахме инвестиционни стратегии, пазарни анализи, възможностите за установяване на пропуски в пазара и така нататък. Преди да пристъпим към отделни споразумения. Това бе наистина впечатляваща работа искахме да продължим да се развиваме. Що се отнася до подписите, ще премина към следващия диапозитив. Ето как подбираме финансовите посредници. Всичко това е свързано с покана за проявяване на интерес. Въпросът е много сериозен и ни позволява да работим с унизи, които ам, доказват своята помощ за малки и средни, средни и малки предприятия. Така че ние търсим подпомагане на предприятия, които нямат достъп до е, финансиране при благоприятни лихви, но и на при ниски съпътстващи разходи. И е, тук винаги насочваме нещата към нашата стратегия. И така, ние прегледахме всичките 140 е, приложения и всички възможности, които според нас дават най-добри резултати, за да можем да ги приложим. Тук особено в синия сектор показваме различните видове одит, които са изпълнени през всичките тези години успоредно с нас и отново на следващия диапозитив. Прощавайте, но трябва малко да прескоча. Ето това е историята на програмата Джереми от 2010 до 2017 година. Проведени са 150 различни видове одит от Сметната палата, от е, разплащателните агенции, от управляващите органи и така нататък и така нататък. И за нас е един от най-важните моменти да постигнем по-голяма ефективност, защото е, различни са отправните точки. Е, ако се даден одитен доклад е добър, той може да се използва като база за други проверки, защото одитите е, имат еднакъв но и служат с различни средства. Основното, което мога да кажа, че констатациите са доста бедни. Има и препоръки, но и те не са особено полезни. Но одитите не успяха да ни помогнат да постигнем оценка на системата. Наложи се ние да направим сами това. Що се отнася до механизмите за контрол които ние прилагаме. Е, тук говорих за шест, е, шесте стълба, но винаги, когато работим, ние прилагаме външни данни, разполагаме с база данни, която ни позволява да оценим пазара като такъв. След това ние поддържаме тясна връзка с нашите собствени звена, относно оценка на риска, възможностите за инвестиции и така нататък. И съответно поддържаме връзка с финансовите да финансиращите органи. Това са раз, раз, така да се каже в синята част от м, тази схема. За инвестициите банките и фондовете се нуждаят от ясна стратегия, за да вземат решение относно е, това дали да, да е, инвестират. Ние не се месим в решението, не изготвяме стратегиите. И така, ние несъмнено е, имаме първа оценка на допустимостта, но след това имаме различни други проверки, за да можем да проверим дали инвестициите отговарят на нашите политически изисквания, дали са допустими, дали са направени съответните проверки. Е, често отхвърляме или изключваме е, кредити, които да речем са твърде големи в неподходящи отрасли и така нататък. Е, и ние работим на място, а не от бюрата си в Люксембург. Т.е. посещаваме фирмите и правим съответните справки и проверки при тях. И така, какъв е резултата, какви са преимуществата, особено за малки и средни предприятия при финансовите инструменти. Мисля, че е едно от най-големите притеснения, което чуваме, че парите отиват директно във фирмите на място и тогава е по-лесно. Е, и каква е ползата всъщност от финансовите инструменти? Според мен следната. Ако изработите хубав е, продукт, е, давате възможност е, е, посредника да предоставя парите. Така вие споделяте риска и да подходите чрез една, според нас, добра логика. Финансирайки фирма, фирмата трябва да има достъп до финансиране и което често забелязваме, има млади фирми, които които не могат да получат без помощта на Европа достъп до финансиране. Точно това правим ние чрез съответните обществени фондове, така че да привлечем е, частни инвеститори, включително и за поемане на по-сериозни рискове. Е, казах ви, че чрез Джереми се опитваме да изградим съответна екосреда. Пример, Балтийските републики, е, Латвия, Литва и Естония. Е, след успешно изпълнение на проекти, ние имаме възможност да финансираме нов проект, така наречения Прибалтийски фонд за иновации. Тоест, върнатите средства, които се използват за финансиране на следващ цикъл в фирмите. По сходен начин в България, например дадохме възможност, създадохме възможност да се създадат различни финансови инструменти. 350 милиона са средствата за финансиране. Получихме около 100 милиона свободни средства, които се рефинансират в български фирми. в продължение на 10 години ние виждаме, че този револвиращ механизъм работи и въпреки, че понякога се говорим за рискови проекти, но инструментът действително е много мощен. Впечатляващи са резултати в някои френски региони. Там също можем да се похвали, похвалим с добро изпълнение във втория кръг. Големият въпрос е съчетаването на ресурси. Мисля, че ние като Европейски инвестиционен фонд фонд финансираме различни про, програми, централизирани, децентрализирани, плана Юнкер, ФС и така нататък. Възниква въпроса за единно управление. За съжаление, уредбата не позволява това, въпреки че сме намерили някои начини да го работим но това е голямата ни молба към политиците. Вземете решения, които да позволяват по-широка комбинация от различни програми, така че да можем да използваме реално възможностите и след МФР 2020 година. И така, ние съчетаваме структурни фондове от Естония, заедно с ЕФСИ, говоря за Балтийския фонд. Тук нещата вървяха добре. По-сложна беше задачата във Франция. Е, тук говорим за регионален проект, където е, имахме възможност чрез Европейската инвестиционна банка и ЕФСИ да се предоставят средства, които позволяват да се поема риск от различни финансови инструменти. Ако не успее, банката би загубила заема си за този регион. Това беше една наистина иновативна структура, защото ние използваме по-малко структурни фондове за региона – това от една страна. От друга страна подпомагаме кохизионната политика на този френски регион. И резултатът от това съчетание е изключително добър. Въпреки, че знам, че се повтарям, но правното основание тук не е най-удачното, но комбинацията е си заслужава. И ако комисията реши да тръгне по този път, ще се получи наистина много сериозен инструмент, е, използваем в редица генерални дирекции. Сега отново, като говорим за комбинациите, опитваме се да съчетаваме централната програма за социалния а, фонд, така нареченото AEZ, и, но е, ИСИ и Европейския социален фонд имат съвършенно различни критерии за допустимост. Едното е централна програма, другото е регионална програма. Тоест има редица предизвикателства, които в крайна сметка трябва да съчетаем, защото двата фонда се докладват по различен начин ние ние сме готови да постигнем съчетание, но разходите са огромни, а те биха могли да се економисат, както и доста от времето. Е, това е за социалните фондове. Същото правим и за земеделието. Там нещата са малко по-тромави, защото регламента за е, селското стопанство не се използва за финансови инструменти. Тук обаче имаме успешни примери от Италия и Франция, където съчетаваме фонд земеделие със собствени ресурси, заедно с средства от националните банки и мога да, повтор... да препотвърдя, получава се, става, но ако имаме съответна уредба за съчетаването, живота на всички ни ще бъде много по-лесен. И за банките, за, ако актуална информация за FC. тук управляваме 5 милиарда плюс още 5 от Европейската е, инвестиционна банка, така че в крайна сметка стигаме до е, плюс още 75 милиарда и се получават 82 милиарда и половина буквално стигаме до всички държави членки, постигаме резултатност и леверидж в 15-кратен размер. И отново сме много близо до пълно освояване на фондовете. И аз мисля, че от изключително значение FC2 да се освои и е, да възможно най-бързо и да бъде е, обновен, да не се стигне до това програмата да, да приключи, да, да е, бъде официално завършена и там с, да се рестартира, така да се каже. В момента ЕФСА работи много добре, пазара също реагира много благоприятно. Е, ни и за това трябва FC2 да бъде одобрен възможно най-скоро. Това ще бъде в полза на европейските малки и средни предприятия. И сега е, много, много често се говори за Гърция в медиите, за това, че се използват бързи структурни фондове на базата на конкретен мандат, тъй като имахме задача да е, развием капиталовия пазар в Индия. Само 4 от гръцките банки е, имат възможност да и са в състояние да работят наистина както трябва и ние работим с, с съответни фондове, разработвайки съвсем нови форми на финансиране на базата на досегашния ни опит и до момента обратната връзка от пазара е изключително насърчаваща. В при нова уредба ние бихме могли до края на годината да постигнем добра възвръщаемост. А ако програмата бъде удължена с още година, може наистина да се стигне до добър резултат, но това може би е тема за друга парламентарна комисия. Както казах, ние работим по различни регламенти, но се стараем да прилагаме еднакви принципи. Осъществяваме оценка по 6 стълба. Какво значи това? Оценяват се не само финансовите аспекти, но и системата за счетоводна дейност също се оценява, а също и системата за одит нашата, нашата си система за вътрешен одит работи непрекъснато и прави тези оценки. След това вътрешния контрол, който е различен от одита, тъй като се следят отделни стъпки в рамките на целия процес. И разбира се, последващото обнародване. Ние използваме обществени фондове и трябва, разбира се, съответно да докладваме и представим нещата, зачитайки съответно защитата на личните данни. След това по четвъртия стълб какви обществени поръчки се възлагат за, за средствата и проектите. Тоест тази шест стълбова система е изключително всеобхватна, обхваща всички процеси, гарантира, че прилаганите от нас а, начини на работа са наистина издържани и понякога може да се стигне до злоупотребено това, което зависи от нас е наистина в условия на гарантирана прозрачност и отговаря на стандартите. Искаме да отидем и малко по-нататък, както казах, да продължим с ИСАЕ 3402 с сертифициране. Надявам се да успеем с сертификацията, което ще ни даде допълнителна, как да кажа, допълнителна самоувереност и комфорт, когато става дума за осъществяване на контактите ни с бизнеса. Ето как ще стане това. Надявам се сертификацията скоро да стане факт. И отново ви връщам към тази кръгова диаграма. Ние не измислят, не създаваме нови процеси за различните мандати. Просто използваме основните процеси, като ги съчетаваме по подходящ начин на начин. Имаме различно съчетаване на различни мандати, за да се гарантира вътрешна логика и последователност. Това е много важно за нас. Що се отнася до перспективите на многодишната финансова рамка, аз предпочитам предложението Омнибус това е изключително важен финансов инструмент. Ние искаме да доклажем, че е добър, макар че има начин да се подобри и някои от препоръките, които дадохме, са отразени в Омнибус. Бихме искали да се направи повече за подпомагането на селско-стопанската политика. За това и правим някои препоръки, които използваме. В момента сме направили съответни предложения по Омнибус. За МФР 2020 е година смятаме, че парламентът и комисията могат да проявят повече амбициозност. Искаме хармонизирани правила, които ще дадат възможност за истинско съчетаване на възможностите. Няма да се уморя да повтарям ЕФСИ е, на, не позволява на съответно провеждане на е, е, политиката, политиката за сближаване. Имам хиляди доказателства за това. За това за нас е много важно да имаме един общ набор правила. И ние в момента не можем дори да мислим за това, което наричаме гъвкави проекти, Flexi Project, с възможност да постигнем много по-сериозен и траен ефект за Европа и малките и средни предприятия. И така, ние вярваме и смятаме, че използването на финансови инструменти в подпомагане на млади нови малки и средни предприятия а, с възможност те да, да растат. А, мога да кажа, че тук финансовите инструменти имат реално място. Комбинацията на различни мандати и задачи от решаващо значение. Ние ще продължим да работим по този път, е, може би от най- съвсем от рано за малки и средни предприятия, но нашия опит сочи, че възможността за поемане на по-високи рискове за малките и средни предприятия за момента в Европа е достатъчно добре подплатена. Председателката ние благодарим. Сега продължавам заседанието на английски, тъй като работната смяна на преводачите изтече. Um, there was a lot of uh, very valuable information um, with parts of a sales show. <laughs> This is we are used to <laughs> when we